Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their seats? Добър вечер, колеги. Моля, заемете местата си. Добре е да започнем изслушването на време, тъй като имаме доста строго организиран дневен ред и така, моля, ако искате да разговаряте, направете го извън залата. Добре е говорещите да могат да се радват на една внимателна публика. Добре дошли на всички на това публично изслушване и а, добре дошъл на господин Мимица, който следва да бъде комисар за международно развитие и сътрудничество. Както знаете, парламентът във връзка с правило 118, алинея 16 от процедурните правила следва да оцени общите, общата компетентност на кандидатите, тяхната лична независимост и личен ангажимент. Оценява също така познанията им в областта, в която ще бъдат комисари и комуникационните им способности. Това заседание се предава по интернет – е както и чрез сателит, а скоро след изслушването ще са на разположение и видеозаписите. За днешното заседание имаме превод на 22 езика. А, така че, колеги, въпреки, че времето ви е ограничено, моля ви, изказвайте се спокойно, за да не се налага преводачите да ви настигат и да могат да си вършат работата. Комисарят е получил няко... определен брой въпроси в писмен вид и неговите отговори са на разположение на всички депутати в залата. А сега ще обясня процедурата. Първо ще дадем думата на кандидата за комисар за изказване, което ще продължи максимум 15 минути. След това преминаваме към основната част на изслушването. 45 въпроса от депутатите. На първия кръг ще чуем един депутат от всяка политическа група за не повече от една минута, а пък комисарият, кандидата за комисар има минута и половина за да отговори. След това задалият въпрос ще може да даде е, половин минута допълнителен въпрос и комисарят ще има една минута за отговор. И така, това означава една минута въпрос, две минути за отговор. Моля ви, спазвайте времето. Има и въпроси от две комисии поканени на това изслушване. Комисията по международна търговия и Комисията по външни работи. Тези въпроси ще бъдат зададени след като чуем координаторите от политическите групи и след това ще е, чуем и останалите е, колеги, задаващи въпроси от различните политически групи. И така, това е процедурата. Надявам се, че ще успеем да се справим добре. Давам думата на господин Мин.